по време на гласуването първо ще, ще направим гласуването по точка 9, а по точка 11 от дневния ред е, испанската министърка е, на науката и иновациите ще представлява държавния секретар. Няма нужда да взимаме решение, просто така ще бъде. Ако сте съгласни, дневния ред да бъде такъв, нека да продължим с точка четвърта от дневния ред повишаване на химичната, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз и плана за действие по отношение на тези заплахи. Колегата Франко отговаря за тези въпроси. Ако сте съгласни, ще му дадем сега думата. Ако обичате, заповядайте. Je vous rappelle que les dispositions Искам да ви напомня, че въпросите, за, които отнасят до вътрешната сигурност, са в правомощията на страните членки. И обаче, въпреки това, хармонизацията в европейски план е абсолютно необходима. В областта на химическата, биологическата, радиологическата, ядрената сигурност е, а, е, е значителен напредък от 11 септември на сам, тъй като заплахите са съвсем реални. Главната цел на пакета мерки, който се, който, е, които се включват в плана за действие, около стотина мерки, има за цел във всяка страна членка да се с да предприемат мерки и да се осигури по-добра координация между държавните и частните субекти. А, и ние, европейските парламенти, трябва да подтикнем, да приканим самите членки да вземат тези мерки колкото може по-бързо и ефикасно. Една година минала съобщението на Европейската комисия от 24 юни 2009 година. А една година е доста много време. А, и от тогава насам не е имало силно политически послания от наша сила. А, ако а, подобни средства а, попаднат в ръцете на терористи, това е една от най-големите заплахи, а, а, въпреки че Европа никога не е била подложена на атентат от химически, биологически, радиологични и ядрени а, а, средства. А, една такава атака ще бъде огромна заплаха и за здравето, и за околната среда. А, нека да напомним само нападенията с газ сарин в токийското метро и с а, антраксова зараза в САЩ. Т.е. трябва да вземем една отговорна и предпазлива, ефективна позиция. Планът, европейският план за действие предполага а, глобален подход а, към сигурността а, в тази област а, на базата на три брънки на една и съща верига превенция, откриване и реакция. А, според мен тези три насоки трябва да върват заедно. А политическата воля, оперативното изпълнение и приложението. Европейския съюз трябва да засили действията си, за да може да се вземат ефективни мерки, за да се спре трафикът на радиологични, ядрени, биологични и други опасни материали. И в рамките на комисията ИТРО, в моето проекто е становище, предлагам така, разумно сътрудничество между страните членки в областта на сигурността, а, за да не а, трябва да дублираме съществуващите а, мерки, да свържеме в мрежа нашите експерти, нашите лаборатории крайно време е да приеме една истинска промишлена европейска политика в областта на гражданската сигурност, въз основата на общи норми и процес за сертифициране на техниките и оборудването. Много често нашите страни се оказват неспособни да се конкурират в пазара с Съединените щати, тъй като там са прияти строги норми, на които нашите предприятия не могат да отговорят. Нека създадем наши собствени критерии, без да вредим на нашата промишленост а, и без да правим нещо, което може да бъде противопоказно, контрапродуктивно. А, трябва да се оцени приложните изследвания в тази област. Но преди да започнем нова програма за изследвания, нека оценим как действа съществуващата технология. А, а, и а, е, последно, господин председател, искам да а, настоя, че трябва да имаме общи центрове за образование, за подготовка на специалисти, за да може да структурираме нашите знания и да се, имаме стратегическо сътрудничество с нашите партньори в международен план. Къпи колеги, разбира се, очаквам с нетърпение да чуя вашите, вашето мнение а, в, в, по това изложение. Благодаря. Благодаря много. Сега ще дам думата на колегата Енчо, докладчик сянка на социалистите. Raportor din partea grupului SD pentru acest raport de opinie și am благодаря, господин председател. Като докладчик в Сянка, имах удоволствието да работя с колегата Гастон, който е главният докладчик. Сътрудних всички колеги, които се интересуват от тази тема. Е, процеса на координация и регулиране се състоеше от две, два етапа. Първо, съобщението на комисията, от което вече измина цяла година – и съобщението на съвета, а, който е предприел а, необходимите мерки. И сега сме в момента в, на етапа приложение. Още в началото на този етап сме. Комисията ще, през 2011 година ще представи доклад за това как се изпълняват тези мерки. Прегледът на положението показва, че не може да избегнем извънредни положения, такива като земетресението в Хаити, катастрофата в Мексико, грипът, тичет грип, свинския грип и така нататък. Всички тези непредвидени обстоятелства трябва да бъдат управлявани и затова са необходими и действия, за да намалим риска, свързан с тези опасности. И искам да спомена някои от проблемите, на които трябва да се наблегне в този доклад. Както колегата Гастон каза, тук трябва да изтъкнем и да настоим за по-нататъчни изследвания във връзка с някои опасни продукти. Това са мерките за превенция и за нашата способност по един разумен начин да сме подготвени за всички видове заплахи, които могат да бъдат използвани от евентуални терористи. Това изследване се води в рамките на седмата рамкова програма. Също времено много важно е за предотвратяване на терористични атаки с химични, биологични, радиологични и ядрени оръжия на всички а, вещества а, да, в, тази, в, в, в този вид а, да работим заедно с Европол, за да може да се следи трафикът на тези вещества и всички а, терористични мрежи, които могат да използват а, подобни а, вещества ХБРЯ. Необходимо също да се следят и да се познават средствата за безопасност, които граждани трябва да използват в случай на опасност. Трябва да се следват официалните или тайни интернет страници, които предоставят информация по, за тези продукти. Европейският парламент трябва да бъде редовно информиран за различните етапи на научните изследвания и да бъде консултиран съгласно своите правомощи и съгласно Лисабонския договор. Прилагането на такива продукти, химически, биологични, радиологични ядрени, са а, от такъв характер, че ние трябва да сме готови да реагираме веднага, когато това е необходимо. А, с необходимата отговорност и в тясно сътрудничество с страните членки и комисията. Благодаря. Благодаря. Паул Дубих има думата. И аз благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Франко защото сигурността за нас играе извънредно голяма роля и Европейския съюз трябва да поеме повече отговорност в тази област. Мисля, че комисията върви по правилен път, като планира да види как по-добре може да овладее рисковите области, е, като разглежда най-добрите практики и е, е, определя какво може да се научи от най-добрите практики на тези 27 страни членки. Тоест, прави така, че нещата да не зависят само от една страна членка, а да бъдат прозрачно представени за всички за да може след това да последва адекватна реакция. Тази адекватна реакция включва и разработка на адекватни планове за спешна реакция. За изработването на тези планове е важно да се разгледат добрите практики, да се види кои държави са най-напред в тази област, какво, какво може да научим един от друг, така да се каже. Важно е експертите по сигурността от всичките 27 страни членки да се обединят в единен борт, който всички останали организации да подпомагат със своята работа. Смятам, че тук е добре да се приложи и една бенчмарк система, за да може да се следи как се развиват нещата в отделните страни членки. От гледна точка на разходите, мисля, че в Европа има добри а, модели в условията на криза в момента трябва много внимателно да се следи как могат да се намаляват разходите дори и при настъпването на някакво извънредно събитие. Аз приветствам инициативата на комисар Йотингер, който покани и петролните компании да се включат в дискусията за Северно море защото катастрофата в Мексиканския залив трябва да бъде предупреждение за нас, тъй като там компаниите не са изработили съответната планова за реакция в кризисна ситуация. Така че аз приветствам а, това, което е направил господин Франко, тъй като той е от голямо значение за гражданите на Европа. Благодаря. Господин Тори има думата. Grazie Presidente, anch'io благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на господин Франко за отличната му работа. Съгласна съм и с казаното току-що от господин Рубик. Ние черпим вдъхновение от натрупаните знания – в процеса на работа за това как да отчитаме това, което се прави в отделните страни, преди да преминем към правенето на предложения. Трябва да се запознаем най-напред с най-добрите практики, които биха могли да се прилагат в 27-те държави от Европейския съюз. В продължение на предложението на господин Рубик за създаването на консултативен орган чрез а, за обсъждане на въпроси, свързани с сигурността, с участието на 27-те държави членки, да се види как е организирана работата им а, на места, какъв е опита, който са натрупали от а, миналото. Искам да добавя един елемент, който по мое мнение е доста чувствителен, но се струва да бъде обсъден. Не зная какво ще се случи след а, дискусията по този въпрос. Може и да стигнем до някоя добра идея и да направим изменения в този смисъл. По мое мнение трябва да разгледаме ролята, която играе информацията в положителен и отрицателен смисъл. Информацията е важна за превентивната работа, за да могат хората да са наясно за рисковете, пред които са изправени евентуално, както и какви инструменти са на лице за справяне с проблемите. Както беше споменато току-що, ние вече имаме известен опит с грипната епидемия от миналата зима. И имаше доста информация, която беше разпространена, включително и в моята страна. Но е, информацията, която се предоставяше, доведе до ситуация, при която всички граждани бяха изключително обезпокоени – и правителствата решиха да се презапасят И това презапасяване не отговаряше на мащаба на проблема, реално. Следва да обсъдим въпроса за информацията по един открит начин. и да го предадем в известна форма. Сега давам думата. Сега давам думата на комисията. Господин Хайманс има думата. Благодаря. Господин председател, ние слушахме докладчика, докладчиците в сянка, представители на комисията. Вярно е, че съобщението беше прието преди една година, така че има движение. Комисията и съвета договориха решения решение още през септември миналата година. През февруари тази година се проведе първото заседание между държавите членки. Те помагат както на комисията, така и на държавите членки при прилагането. Това е много важен орган който разглежда проблемите, които бяха поставени от депутатите. Разгле... Също създадохме и подгрупи по различни елементи от плана за действие, за да използваме най-добрата експертиза от държавите членки. Имаме също и програма за научни изследвания. Всичко това се разглежда в контекста на публично-частните партньорства, както знаете. Ние очакваме дискусията и вашите предложения. Струване се, че това, което беше казано до тук, заслужава да бъде подкрепено. Благодаря ви. Благодаря на всички изказали се. С това приключихме работата по тази точка от е, дневния ред. Ще се върнем на тази тема в един по-късен момент е, по-нататък във времето. Сега нека да се обърнем към въпроса за бъдещето на европейската стандартизация. Колекта Кофър днес вече говори по този въпрос. Сега ще го помоля още веднъж, ще ни информира по тази тема. Благодаря ви, господин председател. Скучната тема за стандартизация в момента е доста гореща. През тази седмица имаше две работни закуски, на която се обсъди тази тема и на които участваха и представители на бизнеса. Днес, например, се събра групата за малки и средни предприятия и имаше много добро изслушване в комисията ИМКО, на, на което аз научих много много нови неща. От този свой опит и от разговорите, които успях да проведа с някои колеги, останах с впечатлението, че някои от точките, които съм се опитал да опиша в доклада, срещат интерес. Особено, що се отнася до малките и средни предприятия, които искат принципите на Световната търговска организация да бъдат взети предвид най-вече принципа за прозрачност и откритост. Многократно се каза колко е важно различните участници, както на национално, така и на европейско равнище, да бъдат включени по подходящ начин. От гледна точка на малките и средни предприятия, Проблемите а, е, са най-вече в три области – разходите, сложността на стандартите и а, е, участието. Що се отнася до разходите, е изключително важно а, е, да има пакети от стандарти с, за, срещу намалени такси. А, да има достъп също така до такива пакети от стандарти, които да е, могат да се получат онлайн. Е, да има също така е, и възможността да се участва в онлайн дискусия за стандартизацията, а не да се плащат големи разходи за командировки. Важно е също така стандартите да бъдат опростени е, и е, референциите, които се изискват, да бъдат намалени като бройка. В заключение искам да кажа, че на изслушването в комисията ИМКО с право беше обърнато внимание на това, че при стандартите, е, разработката на стандартите е много важно сътрудничеството с научно-изследователските звена и с организацията от сферата на образованието. Последната ми бележка е от техническо естество. В точка 10 е, съм записал, че ще бъде добре, ако мисията се опита да координира своята дейност по стандартизацията с международни партньори. В немската версия английската дума coordinate е заместена с думата Abstimmung, която а, означава да а, адаптира и да работи съвместно с тях. Правилната дума е координация. А, чувам от секретарията, че а, корекцията вече е извършена. Господин Панайотов има думата. Черман, Мистер Колекс all... Господин председател, скъпи колеги, най-напред е, искам да е, кажа а, е, а, колко уважавам чудесната работа на докладчика. А, доклад ще подобре начина на европейската стандартизация и ще направи този процес по-прозрачен и по-открит. Включването на всички заинтересовани страни в този процес е много важен елемент към постигането на тази цел. И той. А, ние всички трябва да се погрижиме, асоциациите на потребителите да се чуе тяхния глас, когато се организират асоциацията. Много важно е правилното прилагане и надзорът над стандартите. Важни са и критериите за допустимост, когато се създават стандарти. И накрая необходимо е да се гарантира, че разполагаме с необходимата информация по отношение на стандартите и че имаме, че имаме възможност да прилагаме ефективни информационни кампании. Благодаря. Господин Тикао. Госпожа Тикао, извинявайте. Благодаря, господин председател. Ви искам ясно на мой а, ред да благодаря на господин Бюти Кофер за неговия доклад. Тази сутрин изслушахме много интересни материали в комисията ИМКО, защото въпросът с стандартизацията в Европа не е достатъчно добре познат. А, е абсолютно необходима, както за конкурентоспособността в Европа, така и за функционирането на пазара. Затова, мисля, че с това проекто становище ние можем да поискаме от комисията да ускори процеса на приемането на съобщението, което ни е обещано от Европейската комисия. А, това е съобщение за, за европейската система, интегрирана европейска система за стандартизация. Съобщение, което трябва да върви заедно с пакета а, мерки за стандартизация. И много важно е да се уточнят мерките, които трябва да се включат там. Трябва съобщението да бъде придружено от план за действие, за да можем да имаме система от европейски стандарти, която да е по-интегрирана, един процес на стандартизация, който да е по-ефективен, по-точно и пълно изпълнение на изискванията на стандартите, за да може да а, помогнем на новаторските динамични предприятия, и а, също така помогнем за приемането на стандарти в световен мащаб. Тоест една устойчива постъпателна дейност в областта на стандартизацията. Искам да се присъединя с, с господин Боти Кофер, който много, каза, че много пъти цената на тези стандарти е много висока за малките и средни предприятия малките и средни предприятия имат много добри идеи много пъти, но не винаги имат достъп а, а, до европейските стандарти. Очевидно, европейските стандарти са особено важни за промишлеността, но те са важни във всички области. Стандартите помагат за повишаване на конкурентоспособността, помагат за развитието на пазара. И, разбира се, необходимо е всички да познават стандартите и да ги спазват. В заключение ще кажа, че е абсолютно необходимо да се помисли за това а, съобщение, което предстои. На изслушването, на което присъствахме тази сутрин, става ясно, че не съществува достатъчно добро сътрудничество, достатъчно добра координация между университетите, научно-изследователските институти и а, стандар... организациите, които отговарят за стандартизацията в Европа. Очевидно е, че академичните страни трябва още от по-рано да участват в процеса на разработването на стандартите. Смятам, че нашата комисия трябва редовно да информира комисията в рамките на своите, в рамките на правомощията и годишните, и двугодишни доклади по отношение на стандартизацията и нейното финансиране. Още един път ви поздравявам, господин Бюти Кофер. Надявам се, че с това проекто становище ще помогнем за по-нататъчния развой на стандартизацията в Европа. Пао Рубих, благодаря господин председател. Аз също се радвам, че дебата тръгна, тъй като стандартизацията наред с патентното дело представлява една наистина важна помощ за малките и средни предприятия тъй като много често те са източник на съществени иновации, е важно да има стандарти и за тях. Много често съм чувал, че липсват подходящи стандарти. Може би от страна на комисията трябва да се замислят дали стандартите не трябва да бъдат поставени така в интернет, че те да се намират бързо и лесно с търсачка в интернет да бъдат публикувани резюмета на стандартите и то по възможност на повече езици, за да може от всяка една точка на Европа да има достъп до съответните стандарти. Втората ми констатация се отнася до организацията на стандартите, която в момента е доста различна като количество и качество. Мисля, че Комисията трябва да създаде една единна правна рамка а, за стандартите и тяхното нотифициране. След нотифицирането трябва да последва акредитация на съответните организации, т.е. това е едно действие, което е необходимо за да се удостовери качеството и третата стъпка трябва да бъде сертифицирането, от страна на а, организациите за стандартизация. А, другото, което може да се направи в една още по-последваща стъпка е признаването на съответните а, сертификати. Това е а, подобно на а, процедурата СУВИТ тоест да а, поработим върху метода за взаимното признаване на стандартите. На европейско равнище в центъра би трябвало да бъде поставено хармонизирането на стандартите, така че а, конкуриращите се системи биха могли да бъдат от полза на това, за да може малките и средни предприятия бързо и за, а, срещу разумни разходи да се здобият с а, стандартите. Колегата Ланге има думата. Благодаря, господин председател искам да започна там, където свърши колежката Тикао. Господин Бютикофер, може би трябва да отправим, да добавим един апел към комисията за генерална реформа на политиката по стандартизация в Европейския съюз и то колкото е възможно по-бързо. Тъй като имаме редица въпроси на решени, които вие засегнахте във вашето изказване, които имат нужда от генерална реформа реформа. И аз мисля, че ние трябва да упражним натиск, за да може комисията да инициира тази реформа. Към това се прибавя въпрос по какъв начин европейските стандарти в, могат да бъдат поставени в един глобализиран свят, така че те да бъдат в подкрепа на европейската индустрия. За мен е важно да бъде ускорен, да бъде ускорен процес на стандартизация и въпроса за възлаган, да бъде ускорен въпроса за възлагането на мандатите, за да може колкото е възможно по-бързо във времето да създадем съответните стандарти и за различни иновации. Когато говорим, примерно, за електрическата мобилност, за електрическите автомобили, Останах изключително изненадан от това колко много време отнема стандартизирането на този процес и то в един такъв обещаващ сектор, който обещава много работни места и определен сектор на бъдещето. Така че е, един такъв пакет за реформи трябва задължително да включва елемента на ускоряване на процеса на стандартизиране. Имам още един въпрос във връзка с разходите. Знам, че за малките и средни предприятия е, си системата е тежка. Не знам дали разходите действително представляват толкова голяма бариера, защото ако правилно съм информирам, стандартите струват няколко хиляди евро а този, който а, инициира създаването на съответния стандарт, а, ползва съответните предимства. Така че аз се питам, това ли всъщност е централният проблем, проблема за разходите? Да, това е добър въпрос, казва председател госпожа Сартори. Грация, президенте. Е... Благодаря, господин председател. Аз съгласна съм с казаното от повечето колеги. Мисля, че трябва да се възползваме от тази възможност на този ранен етап в дискусията, защото тази есен се планират най-различни доклади по тази тема в комисията е, ИТРЕ, в комисията по вътрешен пазар. Основните ни безпокойства, те са свързани с казаното от колегите и те са свързани преди всичко с разходите, особено когато говорим за малките и средни предприятия. Тези предприятия изпитват определени трудности – и изглежда повечето трудности идват от европейско ниво. Едно решение, което създава задължение за упростяване на правилата, би трябвало да бъде една достойна цел, която можем да се поставим. Относно направените предложения, искам да се спра на последното. Предложението за координация с международни партньори, като например Съединените щати. Мисля, че това трябва да бъде обичайната процедура, това трябва да бъде общото правило от сега нататък. в Европа, когато приемаме нови а, норми, трябва да държим сметка за това какво се случва в а, другите страни. Това може да означава, че нашата индустрия може да се окаже в неизгодна позиция. И за това трябва да сме убедени, че избора, който правим е верният избора. По точка 10 това трябва да бъде общо правило, а не нещо, което се прилага от време на време. Господин Вебер. И аз искам да благодаря на господин Бетиков за неговия чудесен доклад и начина по който той е съставен. Нормите, които ние ще дефинираме, се от... ще се отнасят както за стоките, така и за услугите, които внасяме от чужбина, от другаде. В този смисъл тези норми са известна форма на защита на европейския потребител. Това, което искам да подчертая, защото а, а, то ме тревожи, може би не се отнася пряко към доклада на господин Бютикофер а, а по-скоро се отнася до следно. Това е въпроса за контрола. Органите и процедурите на контрола. А, разбира се, ние можем да приемаме нови и нови регламенти, нови и нови стандарти, но а, установявам, а, че органите и процедурите на контрола в Европа са недостатъчни, особено когато ги сравним с подобни а, органи и процедури, не само в САЩ, но и в много развиващите страни, бързо развиващите се страни. А, значи, за да знаем, че стандартите се прилагат, трябва да има кой да ги контролира, но в момента няма такива ефективни процедури. И във връзка с а, моята загриженост с, по отношение на стандартизационната дейност в Европейския съюз, мисля, че трябва да се включи пункт по именно по този въпрос. Какви са органите и кои са процедурите, които могат да гарантират това, че стандартите действително се предлагат както към стоките, така към и услугите, така и към стоките и услугите, които внасяме от другаде. Благодаря. Комисион. Благодаря, господин председател. Много благодаря на колегите за техните изказвания. Искам да се спра на някои въпроси, които бяха зададени госпожа Вайсенхорн, която отговаря в комисията за тази област, генерална дирекция Enterprise, тази сутрин поясни, че комисията възнамерява през есента или най-късно в началото на следващата година, господин Таяни каза в края на тази година да излезе с пакет за стандартизацията и този пакет ще бъде поставен на по-широка основа. И господин Ланге, когато имаме пред очите си този пакет, можем да мислим дали предлагането е достатъчно в момента ни просто дадохме началото на тази инициатива с един доклад по собствена инициатива на колегата Кучушник от Чешката република, за да тръгне работата по въпроса. Сега по въпроса дали разходите са централния въпрос, аз не бих казал, че разходите са най-тежкия проблем, но след това, което каза господин Гоцоянис от УЕАПМЕ, това е единия проблем. В някои страни членки малките и средни предприятия участват добре, в други не. Друг един проблем е достъпа до нормите. Господин Рубиш каза няколко думи по този въпрос, а третия проблем е действително проблема за разходите. Изобщо не става дума за това всички норми да могат да бъдат предоставени безплатно, защото това ще разруши много смислени бизнес модели. Но със сигурност има специални оферти, специални пакети за малки и средни предприятия на намалени цени, за да а, Важно е също така да се направи упростяване, да има колкото може по-малко препратки от стандарт на стандарт и така нататък защото това е проблема от гледна точка на малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия не са дребнави, но разходите играят роля. Госпожа Вайзенхофт от комисията. Благодаря. Съгласен съм. Съгласен съм с всичко, което каза господин Бетикофа както казах, ние ще приемем съобщение и това ще бъде готово до края на годината. Искам да подчертая още нещо. Разбирам, че вие настоявате за да действаме по-бързо, но това е процес, който е, на който е необходимо време. защото когато искаме нещо ново за стандартизацията, защото става дума тук да поставим стандартизацията в рамките на европейското право, на европейското а, законодателство. И сега се споменава, че трябва да има съ... а, сътрудничество между организациите, които занимават с стандартизация. А, и за да направим това, много неща трябва да се променят. Необходимо е да съществува разбиране, необходимо е да съществува според съгласие между участващите страни. Трябва да видим какви инструменти ще използваме. Те могат дори да се изпитат да практика. Защото в момента сега нещата работят доста добре и трябва да бъдем много внимателни да не навредим. А, и когато искаме нещо ново, онези, които се занимават с стандартизация. С стандартизация искаме от тях да направят нещо ново. Да се... И тук ние сме изправени пред нови предизвикателства. Започваме тези разговори сега, но това е процес, който трябва да се изгради отдолу нагоре. Трябва да се срещнем с онези, които занимават с стандартизация, с съответните фирми. Това е процес, който не се ръководи от комисията, а това е процес, който върви в сътрудничество с другите заинтересовани страни. Е, и затова ни е необходимо повече време. Bedanke mich herzlich. Weise noch mal darauf hin, dass Сърдечно благодаря. В 17 часа утре е последния срок за внасяне на изменението. Това е малко необичайно, но ще ви помоля за разбиране, ще ви помоля да спазите този срок, за да може да бъде направен превода и така нататък. Благодаря ви за участието. Приключихме работата по тази точка от дневния е, ред. Приключихме с заседанието. Е, може да отивате на следващите заседания. Колегите, координатори, е, нека да останат още малко. Сега ще бъде заседанието на координаторите. Ще се видим утре пак.